Good afternoon. We have to start the meeting, even we are... Здравейте, колеги. Академичен толеранс е изчерпан. Опасявам се, 15 четвърт трябва да пристъпим към работа. За днес като първа точка от дневния ред, естествено, имаме приемане на дневния ред. Доста наситен, Имаме и доклад от външните консултанти по реализацията на Европейската гражданска инициатива. Ще гласуваме годишния доклад на нашата комисия, както и доклада на поручвателната мисия в Гърция. Това за днес. А утре сутрин ни предстои обширна дискусия по 4, 30, близо 30, извинете, внесени петиции, свързани с закрилата на децата и техните права. Ще вървим по дневен ред, като изключим осма точка, защото господин Хигинс, колегата ни, ме помоли да отложим тази точка, тъй като той е възпрепятстван да присъства. Надявам се, това няма да е проблем за никого. По пета точка с пета, седма, осма, петнайста и шестнайста разискванията ще се проведат в присъствието на подателите на петициите. По девета точка ще присъстват експерти, а по 14 ще присъства господин Василис Льокас, представител на гръцкото правителство който ще направи изявление пред нашата комисия след вота утре. Утре сутрин. Нищо друго нямам от своя страна. Ако някой желая да коментира днешния дневен ред, господин Валеза. Да, благодаря, госпожо председател. По втора точка имаме одобрение на протокола на заседанието от 16 декември. А? Да, това, този въпрос е уреден. Значи по, по първата точка всичко е наред. Дневния ред е прият. Втора точка от дневния ред, ето сега. Одобрение на протокола от е, заседанието от 16 декември. И сега вече господин Велеза може да коментирате. Благодаря, госпожо председател. Моля да отложим приемането на протокола от 16 декември, тъй като научавам, че в него е допусната грешка. Не знам точно какъв е характерът на тази грешка, но е добре, докато се изясни случая, да отложим приемането. Господин Риттергайс, т.е. по негова молба вземам думата да предложа това. Надявам се да се приеме и той е, ще се радва. Господин Чичестър и другите колеги членове не възразяват, надявам се, да отложим приемането по втора точка от дневния ред. По трета точка от дневния ред, както е, е обичайно, приложението към записките на председателя е разпространено, не са поступили коментари и включените в тази записка препоръки се смятат за приети. И сега можем да пристъпим към първата петиция. петиция, внесен от госпожа Ана Клещ от Полша. Госпожа Клещ е тук. Дава ми думата за 5 минути. Затруднения някакви? Да, да, включете микрофона си просто. Госпожи и господа. Тъй като до сега не съм получила положителен отзив на своята петиция в Брюксел, е, се обръщам към вас. Та, благодаря ви за възможността да се обърна към вас от името на страдащите е, е, пациенти в Польша, както и, и, и не само в Польша. Аз не съм е, медик, не представям когото и да било, аз съм обикновен гражданин, пациент, гражданин на Европейския съюз бих искал да ви разкажа за страданието хронична болка. Моят личен опит ми даде е, да разбера колко тежко е положението е, на засегнатите от това страдание. Статистическите данни са е, изумяващи. 5,5 милиона души страдат от хронична болка и е шокиращо, че в 21 век все още някой може да страда и то тежко, защото няма достъп до адекватно лечение. В доклад на ООН е, е казано, че е, непредприемането на мерки за облегчаване на болката е нарушаване на основни права – и аз се обръщам към вас с молба да се постараете да бъдат наложени единни стандарти за терапия на хроничната болка навсякъде в Съюза. Умолявам ви да сложите край на тази несправедливост. През 2013 година в Германия са прилагани 413 медикамента, 648 в САЩ, 45 медикамента в Полша. И, и пациентите не могат да, да бъдат санкционирани и едва ли не поставени извън обществото, защото прибягват до опияти. А добра установена практика има. В Великобритания дори е, страдащи от е, хронична болка под въздействието на опияти в съответна доза могат да управляват превозни средства. Има лекари, е, е, които са специализирали в областта управление на болката. И аз мятам, че е, режимът трябва да се уеднакви навсякъде. Европейският съюз разполага с необходимите прерогативи. Има изследователски проект, чиято цел е да излезе с препоръки пред държавите членки, е, най-вече за достъпното разпространение на медикаменти навсякъде в Съюза. Данните, с които се разполага по-настоящем, са безнадежно старели обаче. От 2002 година. Аз съм убедена, че Европейският съюз милее за здравеопазването. Но липсват стандарти, липсват общи насоки. И е, това неблагоприятно положение следва да бъде преодоляно. Инак, междувременно, е, хората продължават да страдат и се прахосват огромни средства – което е още по-недопустимо, ако щете, предвид сегашните финансово-економически затруднения. Призовавам ви да разработите стандарти за управление на болката в интерес и за благосъстоянието на всички страдащи. Благодаря. Благодаря. Господин Вернер от Европейската комисия, Генерална дирекция Здраве и здравеопазване. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо вносител на, на петицията, запознат съм подробно с вашия случай и ние, Европейската комисия, може до някъде да подкрепи вашите съображения. Както вече казахте, обаче, Европейският съюз не разполага с неограничени правомощия в тази област. Ето защо, опасявам се, няма да можем да излезем с задължително приложими от всички държави членки насоки или указания. По наше мнение, по целесообразно би било да бъдат насърчавани неправителствени организации, като например Pain Alliance Europe – да разработят насоки и след това да е, ги съгласуват с националните е, във всяка държава членка органи, е, компетентни в тази област. Европейската комисия с готовност ще подкрепи работата на тези неправителствени организации и ще се действа за разпространяването на техния опит – както и за сътрудничеството между държавите членки. И не на последно място, нека кажа, че ние сме готови, ако можем да впишем въпроса в работната програма на нашата генерална дирекция в комисията, е, готови сме да отпуснем и финансови средства е, за преодоляването на този проблем в Европа. Благодаря ви. Думата има господин Валеса. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителката на петицията. Е, аз напълно подкрепям казано от нея. Необходими са действия за налагането на общи правила е, и стандарти. След като чухме какво има да каже представителят на Европейската комисия, мога да кажа, че не съм удовлетворен. Следва ли да се осланяме единствено на гражданската инициатива? А, вероятно ще трябва да тръгнем да събираме подписи, да съберем 1 милион подписа, да Европейският съюз най-сетне да бъде принуден да действа. Представителят на комисията говори за неправителствени организации. Да, те биха могли да се заемат с този въпрос, но във всеки случай комисията не може е, да стои на страна. Благодаря. Следващия оратор. Пред мен е текста на госпожа Керим Кер Еденберг който бих искал да ви прочета. Уважаеми колеги, първо се извинявам за това, че не съм възпрепятствана да присъствам на заседанието и лично да изразя подкрепата си за тази кауза. Петицията на Ана Клещ относно въвеждането на единна европейска процедура за терапия на хроничната болка е много важна. Вносителката на петицията сподели с нас за драматичната си борба със своето заболяване и това как лекарите в Полша отказват да прилагат подходящи болкоуспокояващи, за да я освободят от нетърпимото страдание. Това се отразява е, и в статистическите данни за Полша. Е, употребата на морфин е, в Полша е 10 пъти по-ниска, отколкото в Германия. Подкрепям и констатациите на доклада на ООН, публикуван миналата година през месец февруари, в смисъл, че отказа от прилагане на болкоспокояващи за облегчаване страданията на пациентите е форма на изтезание. Немислимо е, е такова явление е, да се шири в Европейския съюз. И ние сме длъжни е, да установим причините за това явление. Дали става въпрос за недостатъчна квалификация или за някакви криворазбрани економии – или става въпрос за някакви етични съображения, за изпадането в зависимост от е, определени е, наркотични вещества. Независимо какви са причините, е, трябва да кажем, че няма оправдание за продължаващото страдание на хората. В заключение, аз убедено подкрепям петицията и призовавам Европейския парламент да призове Европейската комисия да създаде единни европейски правила и да въведе минимални стандарти за лечението на хроничната болка в медицински заведения. Благодаря. Подпис Лидия Герингер де Оденберг. Благодаря трябва да задам един въпрос на господин Вернер. За мен не е ясно как така, защо комисията да не може да приеме насоки в тази област. Защо комисията да не може да въведе един европейска процедура за преодоляване на страданието хронична болка. Не разбирам как така Европейската комисия може да финансира работата на неправителствени организации в тази област, а в същото време сама, сама не може да предприеме своя инициатива. Въпросът не е риторичен. Моля да, да ми обясните какво е положението. Да, благодаря, госпожо председател. Ако става дума за насоки, прияти от Европейската комисия или от Европейския съюз, просто няма процедура за това. И то се дължи главно, главно на обстоятелството, че съгласно договора за функционирането на Европейския съюз, изработването и провеждането на здравна политика, в това число за здравеопазване и здравни грижи, е прерогатива най-вече на държавите членки. Ето защо държавите членки не биха приели да им се наложи процедура от страна на Европейската комисия. Не биха приели държавите членки насоки, обозначени или определени като общоевропейски. Ето защо ние имаме един общ подход към проблема за хроничните заболявания, е, не само, не само въпроса за хроничната болка, като взаимодействаме с неправителствени организации и финансираме проекти в тази област, най-вече за обмен на, на добър опит, чрез нашата работна програма в областта на, на здравето. И ние не можем да, да, да излезем с нищо, което е наречено европейски насоки. Начинът трябва да бъде косвен. Организациите, действащи на общоевропейско равнище, следва да се споразумеят с национални организации, които е, на свой ред, е, разполагайки с необходимия авторитет, биха могли да лобират пред правителствата на държавите членки – за въвеждане на е, достиженията в тази област е, на общоевропейско равнище. Благодаря. Предлагам въпроса за тази петиция да остане висящ, докато не получим е, по-голяма яснота по отношение на този въпрос за, за прерогативите, за процедурите. Според мен има какво да се направи на общо европейско равнище. Председателката, съгласна съм с вас, мисля, че и колегите няма да възразят. Така че е, петицията е отворена, не приключва работата по нея, ще искаме разяснения за възможността е, да се предприемат инициативи на общоевропейско равнище с финансиране от Европейската комисия. Тоест, днес няма да вземем решение. Госпожо, благодаря ви. Имате ли какво да добавите? Вносителката. Имате, имате време, една минута да отговорите, ако желаете. Микрофона, моля да включите микрофона само. Просто бих искала да кажа, че че тук се нарушават права на пациента. И правото на пациента е право на човека. Пациентите в край на краищата са хора. Те желаят да получат достъп до съответните ефикасни болкоуспокояващи и ако този достъп и бъде отказан, това е нехуманно отношение. Благодаря. Можем да преминем Още една промяна се налага в дневния ред, тъй като господин Яр е, моли да отложим разискванията по шеста точка, значи преминаваме към осма петиция от Стефано Джованини, италиански гражданин, относно изключване на италианските морски концесии от директива 2623 на Европейската общност. Вносителят на петицията е тук. Ще му дам думата за 5 минути. Но преди това, господине, позволете ми да приветствам нашите гости тук, ученици от Италия, които, които са дошли да наблюдават нашата работа днес. А ние добре познаваме, е, за съжаление, е, вашето родно място, обръщам се към учениците, защото сме гледали петиция за управлението на отпадъците във вашата община. Целта на тази петиция е, че трябва да се разгледа законодателството малко по-подробно. Получихме едно, един отбор от комисията, но в директива 123 се говори предимно за национални ресурси. Член, член 12 обаче не се подлага на такъв вид тълкуване. Предвид последиците за цялостното тълкуване на, на тази директива в Италия, смятам, че трябва да се видят кои са натуралните естествените ресурси, които са включени в директивата и кои в италианското законодателство могат да бъдат считани за ресурси, които се експлуатират. Втори елемент. Комисията казва, че Ресурсите, естествените ресурси, които са включени в директивата, са ограничените ресурси. Да, наистина. И плажовете представляват един ограничен ресурс, тъй като те са, са разположени на един а, ограничен отрязък. Още няколко елемента. Получихме документи от Министерството на здравоопазване, в което се казва, че Италия е страната, в която има най-много плажове. Тоест 35% от бреговете на Европейския съюз са в Италия. В 2011 година също така е било направено проучване. 900, над 900 на километра от бреговата ивица е застроена и представляват населени места. Тоест има все още твърде много ам, възможност за застрояване. Всяка година се появяват нови концесии, които обаче се отдават на предприемачи от всякаква националност. Тоест става, става, става дума за договори за покупко-продажба на територия. И Испания чрез нов закон за управление на, брегов, на, брегов, на брега и а, управление, управлението на, на, на, на плажовете наложи е, доста строги мерки, като разглежда концесиите на плажовете като морски концесии. Става дума за повече от 3000 е, е, структури, лавки, ресторанти и други подвижни и паянтови сгради и ние считаме, че испанците са, са намерили доброто, доброто решение на а, проблемите и, и смятаме, че а, в Италия би могло да бъде предложено същото а, решение. Но ита, и, и, италианското а, правителство предвиждаше продължение на, концес, на морските концесии, но имаше възражение от страна на Комисията на Европейският парламент, въпреки постигнатите резултати. Така че смятам, че комисията не трябва само да анализира вида на концесиите, и да се запита дали морските концесии са покрити от директивата, а какви са економическите резултати. И комисията също така трябва да разгледа възможността за компенсации, които да бъдат изплатени на предприемачите, тъй като в, се сблъскваме в, в момента с последиците от тежката економическа и финансова криза. Тук не става дума само за граждани на, Европ... на италианск италиански граждани, а и граждани на други държави членки на Европейския съюз, които биха искали да получат морска концесия. Така че това са някои от проблемите, които трябва да бъдат подложени на по-задълбочен анализ. Може също, също така да се разгледа и изтълкува дали италианското законодателство в тази област не е дискриминационно и дали не нарушава трудовото законодателство на Европейския съюз. Мятам, че при всички случаи трябва да има диалог между всички заинтересовани страни и да, се задълбо... да, да има едно задълбочено тълкуване и преразглеждане на Италианското правителство е поискало дерогация на разпоредбите, по разпоредбите на член 37, но но до сега това не е направено. Сега давам думата. Грация, президенте. Представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да се върна към три аспекта, които бяха споменатени от жалбоподавателя. Първо, така наречените естествени ресурси. В отговора, който бе изпратен от Европейската комисия, бе направено едно по-широко тълкуване, не само на разпоредбите е, на член 12. В е, Тълкуването е следното. Съществуват естествени ресурси, в е, случая плажове по бреговете Ивица, плажове, които са държавна собственост към този вид естествени ресурси, природни ресурси, трябва да се прилагат прозрачни принципи на отдаване. Тук не става дума само за ограничен, ограничен брой или ограничено количество ресурси, а за естеството на тези природни ресурси. Колкото до ограниченото, ограничената, ограничения брой. Тук става дума за плажове. Плажовете се, сами по себе си биват считани за ограничен ресурс, тъй като площа на плажовете е ограничена, така че не може да, бъдат, не може да бъде отдадено огромно количество площ и стойността и ценността на плажовете е, са твърде различни. Една е стойността на плажната ивица, която е близо до населено място, друго е друга е стойността на ивицата, която е отдалечена на километри и десетки или стотици километри от населени места и а, друга е стойността на бреговата ивица, която се намира на а, голямо разстояние от населено место и където се стига чрез а, трудно достъпен път. Същевременно раз... поискахме допълнителна информация от жалбоподавателя, който ни предостави информация, която обаче е само частично е, вярна или е, точна. В е, доклада на е, Фонда за опазване на природните ресурси на практика не, не се съдържа отговор на въпроса, който ние сме задали. Ние лично не можахме да намериме отговор на нашия въпрос. Съответно е твърде а, трудно да разбереме какво имат предвид и как, какви са а, техните виждания за а, вида ресурси Нека същевременно не трябва да се забравя, че регионите имат право и дори са задължени в някои случаи да е, запазят част от бреговата или плажната ивица незастроена и неотдадена. В някои случаи това, този процент трябва да бъде между 40 и 60%. Тоест, още веднъж е, повтарям, че става дума за ограничен ресурс, а и допълнително става дума и за необходимостта за опазване на част от е, бреговата ивица, кой, която не може да бъде отдадена. Тук беше споменат и е, примерът с Испания. Беше, направ... беше направен анализ на положението в Испания извън всякакъв вид разпоредби и извън като не се взе, взе предвид е, европейското законодателство. Нека не забравяме, че в миналото е, испанската брегова ивица беше разпродадена в Ев, е, е, е на граждани на Ев, Европа. Европейско, е, гражд, е, испанското правителство експроприира част от е, а, площа. В, в, в, в последствие испанските закони се промениха и испанското правителство бе длъжно да компенсира част от гражданите закупили а, терени по бреговата ивица следствие промяната на а, закона. Комисията разглежда настъпилите промени, но не разглежда само положението в Испания. Разпратихме въпросник до всички държави членки с цел да събереме достоверна информация свързана с положението на бреговата ивица в различните държави членки и отдаването на концесии, за да можем да създадем е, една единна процедура, която да е хармонизирана и която да задоволява исканията и нуждите на различните държави членки. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Днес обсъждаме една изваредно деликатна тема. Много... Тази тема много, многократно е била а, в, под... на, първа, на, на, на първа страница, била е в а, фокуса на вниманието на общественото мнение, тъй като става дума за над 30 000 е, малки и средни предприятия, много често семейни предприятия, които са подписали е, договори за концесии с съответните е, власти. В момента, в който тези е, предприятия са започнали да функционират, е, законодателството е било съвсем друго. Тези предприятия са инвестирали доста големи средства в един отрасъл, който до тогава е бил на практика неразвит и който в последница е, е, се е разраснал и който процъфтява, за разлика от а, други държави членки. Така че не можем да говорим за а, реципрочност и за еднакво тълкуване на директивата за а, услугите в Италия или в други страни. Питам се, а, може ли Може ли, примерно, италианските, могат италианските предприятия да получат концесии и да направят инвестиции в северните страни? Не, докато един германец може да дойде да инвестира и да развива дейност на бреговете на Италия, по бреговата ивица на Италия. Така че е, липсата на реципрочност е един от проблемите, а и предвид последиците от економическата и финансова криза, смятам, че проблема трябва да бъде разгледан много обстойно. Италия е страна, която пострада от економическата и финансова криза. Самият аз мятам, че тези концесии трябва е, да бъдат е, е, управлявани на общо на общо италианско равнище от държавата. Трябва да бъдат, трябва да бъдат прилагани принципите на субсидиарност. Не смятам, че можем тук да говорим за хар- хар- хармонизиране. нем, нем, немците са изключили е, водните пространства от е, разпоредбите на директивата. Е, и както виждате, и, и съответно ням, няма, няма реципрочност и, и има доста голяма разлика между начина по който е, проблемите се разглеждат в е, Северна Европа и в Южна Европа. Аз не бих искал Италия да бъде разглеждана като страна, която е от второстепенно значение. Също, същевременно стана дума за ограничените ресурси. Може би този аргумент не е много ясен. Две трети от плажовете всъщност са, са пусти, затова моето предложение би било а, е, следното. Не знам дали твоето предложение може да бъде взето предвид, но директивата за, ус... за услуги би трябвало, според мене, да се прилага само за е, договорите, които ще се сключват от тук нататъка, тъй като Знаеме, че в момента се подготвят договори за нови концесии. По този начин ще могат да бъдат защитени тези, които вече са получили е, концесии и е, предприятията, които вече са извършили инвестиции, да могат да възстановят да си възстановят средствата защото много от, много от тези предприятия са взели заеми, а, ипотеките са с срокове 10-15 години или повече, така че би трябвало да се направи изключение и тези предприятия да могат да разполагат с един допълнителен срок, през който да си възвърнат инвестираните средства. Призовавам ви да помислите по въпроса, тъй като става дума за един специфичен отрасъл, който е тежко пострадал от економическата страна. Господин Яр. Благодаря, госпожо председател. Комисията ни отговори на въпроса и разглежда, разглежда проблема в два плана. Комисията твърди, че е разгледала проблема свързан с концесиите на бреговата ивица. Става дума за семейни предприятия, през последните години са били е, продължени тези концесии. Знаеме, че тези предприятия се сблъскват с е, голями, с проблеми следствие на финансовата е, криза и същевременно обаче трябва да се прилага директивата за услугите. Комисията е готова да обсъди проблема с италианските власти, за да намери едно ам, задоволително а, решение на проблема. Комисията казва, че ам, този отрасъл и тези концесии са части, са покрити от директивата за услугите. Също времено обаче комисията признава, че има проблем и е готова да обсъди задоволителни решения. т.е. комисията признава, че има възможност да се намери е, някакво решение с съответната държава членка. Така че аз призовавам председателката на комисията да оставиме тази петиция отворена и същевременно Италия да бъде призована да обсъди проблема с комисията, т.е. трябва да, започне, е, да започнат преговори или диалог между комисията и италианското правителство, за да се намери е, някакво решение. Жалбоподавателя сам посочи някои е, наченки на решение на проблема в други държави членки. Знаеме, че нашият мандат изтича и би трябвало на последното заседание на нашата комисия да, се, е, да бъде докладвано дали, се, дали е започнал е, диалога, защото, както правилно е, посочи жалбоподавателят, това са малки и средни предприятия, които много често са потънали в заеми, така че ние призоваваме Италия и комисията да започнат преговори, а това е дори, това на практика е залегнало и в в отговора на комисията. Ако четеме между редовете, имаме чувство, че има някакво решение и това решение трябва да бъде взето, потърсено и намерено в най-скоро време. Е, грация, сеньора президенте. Благодаря, госпожо председател. И, и аз искам да кажа добре дошъл на вносителя на петицията. Той повдига един много важен въпрос, не само за а, плажовете на Италия, но за всички плажове в цялото Средиземноморие. Става дума за един ограничен ресурс. А, но въпросът е тук, ако така се разглежда, е по-скоро семантичен и той не засяга същността. А, не може да се говори, че са неограничени ресурси, защото не всеки брак и не всеки плаж е, крие същите възможности. Аз съм от Истрия в Харватия, където, за съжаление, има все по-малко плажове със свободен публичен достъп. Затова разбирам нуждата да се регулира използването на някои плажове, за да може плажовете да останат достъпни за хората. Но тук преди малко бе споменато, че 70% от всички плажове в, в Пулия са открити е, за публиката. И това е нещо, което е достойно за поздравление. Поздравявам ръководителите на този италиански район за мерките, които са предприели. Познаваме състоянието на нещата в Испания, беше спомената Гърция, Харватия, Италия. Няма да отговарям на комисията, но казвам добре дошли на студентите, на учениците, които са тук. Гражданите на вашия град започнаха строителство в района, в който аз живея. Бяха създадени е, поселища, като Юлия Паренциум, например. Вашите прадеди е, изградиха е, чудесни неща. Благодаря, господин Балдини. Няма други желаящи да се изкажат по този въпрос. Господин Моряти, бихте ли искали да приключите? Искам да ви напомня, че неодавна италианският парламент гласува изменение за дерогация на прилагането на директивата за услугите до 2020 година, за да има повече време за решаване на този труден проблем. Искам да попитам представителите на Европейската комисия, запознати ли се с резултата от това гласуване в италианския парламент? Ако ми разрешите, председателката, и аз искам да кажа нещо във връзка с това, което чухме от представителите на Европейската комисия. Става дума за писмен отговор от страна на Европейската комисия. Има разлика между концесия за услуги и концесия за ползване на имот. В своят отговор комисията казва, че подчертава, че не става дума за концесия на имот, а за концесия, която се отнася до услуги. Италия не един път е доказвала, че тези имоти, които са собственост на държавата, се дават на концесии с определени ограничителни условия. Прескрипциони, come recita la risposta della Commissione. И тези условия, както посочва и самата комисия в своят отговор, изискват имотът да се управлява с определени, с определени инструментариуми по определен начин. Условията, поставени от комисията, трябва да се изпълняват. Имаме концесии, които се отдават при определени условия. Например, онзи, който е, има концесия за един частен плащ, трябва да осигури безопасността на онези, които се къпят там. Тоест, трябва да се осигури безопасността на къпещите се. Това е една публична услуга. Също така трябва да се изпълняват определени изисквания за опазване на околната среда. Плажът да бъде чист и водата да е достатъчно чиста. Достъпът до морето е също изискване. И тук е, в Италия има много строги правила. И дори когато е отдадена концесия, когато един частен плаш е отдаден на концесия, е необходимо да се осигури достъп до морето. Достъпът до морето трябва да е, бъде осигурен за всички. Това е изискване, което се включва като условие при отдаване на концесията. Тоест, когато става дума за концесия за имот или за услуги, не става дума само за бизнес, от който да се получава печалба, но става дума за изпълняване на други условия, които са в публичен интерес. Тук нещата са различни от, от това, което следва от директивата за услугите. Стана дума за недостигът на някои ресурси – някои казват, че става дума за семантичен разлика. Дали става дума за ограничени или недостатъчни ресурси. Но ресурсите винаги са ограничени. Всичко на планетата Земя е ограничено. Нищо не е безкрайно. Но струва ми се, че когато става дума за плажовете, особено за италианските плажове, това не е, е ограничен е, ресурс. В Италия има много километри е, брегова линия с плажове и затова не, защо да не приемем по-твърд подход към този проблем. Мисля, че ще вземете предвид всичко това и надявам се, че и Италянското правителство и Европейската комисия ще направят необходимото. Благодаря, госпожо председател. Когато става дума за диалогът между Европейската комисия и Италия или пък Европейската комисия и други страни членки, трябва да кажа, че комисията винаги с удоволствие участва в подобни разговори и комисарът Барние много ясно заяви това на срещата, на която присъстваше и господин Морганти. Комисията е готова да разгледа възможни решения на проблема. И много добре разбираме, че има и проблеми. И а, нека се върнем сега на това, което беше споменато. Срокът 2020 година. Директивата за услугите трябваше да бъде транспонирано до 28 декември 2009. До тогава всички необходими процедури е, трябваше да бъдат започнати процедури за даване на концесии по е, конкурентен начин. След това се съгласихме на 2012, след това 2015, след това стана 2020. И защо така удължавахме срока. Защото комисията много добре разбираше, че има проблеми, включително и в Италия. И затова комисията се съгласи срокът да бъде удължен. Опитвахме се да помогнем по този начин. Но ако погледнете 12 член от директивата за услугите, която става дума за предоставяне на отдаване на концесии, там текстът е малко общ, не, е достатъчно конкретен. Става дума, че трябва концесията да е достатъчно продължителна, за да може да се изплатят инвестициите, да правите инвестиции. Но когато става дума за 2020 година, Трябва да сме сигурни, че тези концесии трябва да се отдават по конкурентен начин, чрез конкуренция. Можем да бъдем гъвкави по отношение на продължителността, срока на концесиите. Това не е основното. Но първо имахме 2019, 2009, след това 2012, след това 2015, 2020, като вече 11 години сме в нарушение на директивата за услугите. До сега приемахме това, но в даден момент трябва да започнат да се отдават концесии в съответствие с директивата. Бяхме изходителни, но това не може да трае неограничено. Запознахме се с, с, с състоянието на нещата във вашата страна, в други страни членки. И след като приключи нашата оценка, ще трябва да намерим начин да изпълняваме изискванията на директивата за услугите. Когато става дума за разграничение между концесии за услуги и концесии за имот, а, в случая става дума за имот, защото територията, плажът е фактически е, недвижима собственост. А, а това е различно от това, когато става, се дава концесия за услуги. И ние смятаме, че директивата за услуги се прилага и тук, защото всъщност на плажа а, вие а, организирате един бизнес, чрез който предлагате услуги. Сега по отношение на ресурсите, ограничени или неограничени са те. Сега тук терминологията може да се тълкува различно. Както вече казах, според нас по, по, самото, си, по самото определение на обекта, в случая плажовете, те са, те са ограничен ресурс. Те са публична собственост. И ако получите разрешение да ги ползвате или концесия, всеки би могъл да организира е, своя бизнес там. Имаме Държавен съвет, е, Конституционен съд, е, орган, който се занимава с проблемите на конкуренцията в Италия. Те на няколко пъти разглеждаха този проблем и решението им винаги беше едно и също. И а, не можем да възразим срещу техните решения, именно факта, че плажовете са ограничен ресурс. И всеки регион трябва да определи определен процент от своите плажове за публично, публично ползване. И всеки плаж, разбира се, има различна своята стойност, която е различна. Ние като граждани бихме имали да има концесии. Не където и да било, а в, в конкретно подбрани райони. Било защото те са по-интересни от една или друга гледна точка, а било защото тяхното местоположение е по-благоприятно. Защо трябва публичната собственост да се отдава за ползване само на тези, които първи са поискали това? Председателката. Вносителят на петицията има една минута да реагира на това, което чухме до тук. Първо, е, съвсем не е вярно, че концесията се дава на онзи, който пър, първи кандидатства за нея. Концесиите се дават на възоснова на търк, а не на първият е, пожелал това. Значи организира се публичен търк, ако има повече от един е, кандидат за концесията. А концесиите също така се и купуват. Много от концесиите са купени от хора, които поначе, първоначално са ги получили като концесия. Онези, които а, са закупили концесии, сега ще бъдат в економически неблагоприятно положение. И най-добре е да започнем разговор не само с италианското правителство, но също и с държателите на концесиите. Това е много странен въпрос. Трябва да го разгледаме от всички страни. Сега, ако се върнем на това, което стана в Испания, това, което стана там през 1988 година, когато частни граждани, частни лица бяха експроприирани, техните имоти бяха експроприирани, подобно ще стане, нещо ще стане и в Италия. Става дума за частни фирми. Градите, италианските плажове са частна собственост. Плувни басейни, клубове, барове, всичко това са обекти, които са частна собственост на едни или други фирми. И ако те не получат концесията, на практика значи, че ние отчуждаваме и експропорираме техния бизнес или техните, и техните имоти. През 2012 от, от 2012 година нататък всички концесии трябва да бъдат отдавани възоснова на търг. Но можете ли да си представите какво ще се случи? Онези, които имат в момента концесиите, са установили добри връзки с общинските власти те имат своето място в системата. Това, което предлагате, значи да обърнем всичко наопаки в економическа гледна точка. Благодаря. Председателката, благодаря. Мисля, че и тази петиция ще трябва да оставим отворена, като се има предвид това, което чухме до тук. Вносителят на петицията, колегите, които се изказаха и представителите на комисията посочиха много важни факти, изложиха важни аргументи в полза на това решение. Разбираме, че комисията ще търси споразумение, за да може економическата дейност на тези плажове да не бъде унищожена. Чухме от комисията, че тя е, има, организира посещение за е, проучване на нещата на място и търси решение. И каквото и решение да се намери, било в Германия, било в Испания, не трябва да бъде само от местно значение, трябва да може да се прилага и другаде комисията трябва да предложи един недискриминационен начин за решаване на този проблем. И така петицията остава отворена. Аз като председателка на тази парламентарна комисия ще обобща изложеното до тук и ще предадем тази информация на Европейската комисия, от което очакваме подробен отговор, по-подробен и по-добре аргументиран от писменият отговор, който ни дадоха. Сега стигаме до точка 6. Това е петицията внесена от господин Хайнрих Халер с германско гражданство. Вносителят на петицията не е тук и затова ще дам веднага думата на господин Бокинг от съответната генерална дирекция на Европейската комисия. In dem vorliegenden Fall geht es um einen Deutschen, der bei einer Niederländischen... благодаря ви, госпожо председател. Значи става въпрос за германски гражданин, който е работил в циментов завод в Холандия, претърпял е трудова злополука, увредил е глезена си през май 2008 година, лекуване първо в Холандия, след това в Магдебург, в е, родния си град е, в Германия, за сметка на холандското застрахователно или здравноосигурително дружество. От август 11 година е, той получава пенсия по нетрудоспособност, не може да, да движи глезена си. И сега вносителят на петицията заявява, че през май 2011 година плащанията в Германия са преустановени. От тогава насам той получава минимумът по закон. Това състояние на нещата той е, вече е свел до знанието на Министерство на здравеопазването в Германия, пред застрахователното дружество в Германия, пред Комисията за петициите в Германия. Комисията обаче не може по никакъв начин да се намеси, тъй като не намира нарушение на европейско законодателство, независимо от това дали става дума за трудова злополука. Просто въпросът е изцяло в правомощията на съответната държава членка, в случая Холандия. Благодаря. Благодаря на комисията за дадения отговор. Що се отнася до конкретния случай, от германска страна вносителят на петицията така не, и не е получил отговор за това кой е компетентен. Е, даден му е отговор само кой е некомпетентен. Отговорът на комисията е достатъчен, но смятам, че е, вносителят на петицията би следвал да се е, обърне към частен консултант, за да потърси е, правата си. Явно холандската осигурителна система е отговорна в случая. Би следвало да приключим този казус и да изпратим съответен отговор на вносителя на петицията. Оттам нататък той може да направи постъпки, вероятно пред Германската комисия по петициите, а ние на следващото си заседание бихме могли да чуем сведения за това докъде са стигнали нещата. Случаят просто не е, не е елементарен от гледна точка на трудовото право. Допуснати са е, грешки, има, има, има други аспекти, е, свързани с местното законодателство. По-настояще вносителят на, на петицията всъщност е, не е наясно към кого да се обърне по компетентност. Та предлагам да приключим този случай и да отговорим съответно на вносителя. Благодаря. Други, казва председателката. Значи по искане на господин Яр да обявим петицията за приключена, тъй като Европейската комисия даде отговор. Нали? Добре, приключваме този случай и можем да минем нататък към осма точка от дневния ред. Петиция е внесена от Дани Бърн който е тук в залата с е, ирландско гражданство. Ще му дам думата за 5 минути да изложи е, своя случай. Благодаря. Обстоятелствата по моята петиция са трагични. Е, загинаха баща ми, брат ми и още трима от екипажа на риболовния кораб през 1981 година при авария с попадане на, на скали. както казах, баща ми, брат ми и още трима от екипажа загинаха трагично при това происшествие. Какъв е предметът на моята петиция? Когато погива риболовния кораб, е, е, неговият тонаж, водоизместимост е, по регистрация вече не може да бъде оползотворен. През 2001 година е въведена схема за плавателни съдове погинали по море, даваща възможност на техните собственици да оползотворят изведения фактически от експлоатация тонаж при авария. Е, моето семейство установи е, наличието на тази възможност късно, не бяхме информирани за нея, независимо от това, че корабът е, на баща ми беше най-големият ирландски риболовен съд, погинал при такива обстоятелства. Е, някои хора с политически връзки получиха лично сведения за въвеждането на тази схема, не и ние. Е, достъпът до схемата е, бе свързан с 6 условия. Някои от правоимащите по схемата бяха получили предварителна информация за тези условия. И тази информация ние успяхме да добием най-вече като се позоваваме на закона за достъп до публичната информация, в резултат от което отпратихме жалба до омбудсмана на Ирландия, който проучва случая близо 3 години, мисля, и се произнесе в наша полза като констатира административно нарушение на Ирландското ведомство по морското дело, Министерството на морското дело и тогавашния министър. Правителството тогава обаче отхвърли доклада на омбудсмана, което бе безпредседентно и, и до ден днешен няма друг такъв случай. След това в Ирландския парламент се водиха разисквания, в, в някои комисии страстите наистина се разгорещиха по този повод. Политизира се въпросът. И така докладът на омбудсмана беше забравен. През последните три години у нас има ново правителство на власт, което не намери за възможно или, или целесъобразно да се вслуша в доклада на омбудсмана. Затова се обръщам и към вас. Бих си позволил да, да цитирам думите на министър от Лейбъристската партия на Ирландия. Цитирам. Политическият елит наистина замирисва неприятно, когато подобен случай е в такова състояние. Доклад на омбудсмана трябваше да бъде прият и а, е, а, е, правителството а, е, и неговите министри би следвало да признаят грешката си. Младши министър от Фина Гейл пред Смесената комисия по риболова през 2010 година заявява. Не разбирам какво в съдържанието на този доклад препятства да се приемат съдържащите се в него препоръки. Ирландският парламентарен омбудсман, който е, е, сега е европейски омбудсман, госпожа Орайли, е, която високо уважавам. Е, е, бих искал просто да отдам дължимото и на евродепутатът от Ирландия, който е тук, са на, на това мнение, но ирландското правителство, ирландският парламент не стига до решение. Преди години парламентарният омбудсман на Обединеното кралство отбелязва, освен ако омбудсманът а, а, а, не е превишил а, правомощията си, нека а, оставим а, нещата такива каквито са. А, тук а, а, се прави алюзия а, а, към. А, ирландския тогава омбудсман, която днес е европейски омбудсман, едва ли един човек, е, станал европейски омбудсман, би могъл да наруши своите правомощия. Благодаря. Благодаря ви. А, а, ние се занимахме с вашата петиция, но както вие вече знаете от а, писмения отговор, който сте получили от наша страна, според нас няма основания да започнем производство по нарушение на договорите срещу държавата членка, в случая Ирландия. Защо? Става въпрос за капацитета на риболовния флот, в частност Ирланд... частност Ирландия. Взето е решение е, е, на общоевропейско равнище, съгласно което държавите членки следва да въведат постоянен режим, уредба за контролиране е, обновяването на риболовния капацитет. Ирландия е внесла многогодишна ориентировъчна програма, потвърдена от комисията през 1998 година. Последствие, съгласно решението, което споменах, Ирландия е уведомила комисията за схемата за е, е, излизане и пускане в експлоатация, но не сведе до знанието на комисията въпросната схема за риболовни е, кораби погинали по море главното средство, с което разполага комисията е, в случаите на, не, е, на нарушаване на договорите е, от държавите членки е производството за нарушение по 258 от договора. Когато комисията обаче научава за това нарушение, схемата вече не действа. Всъщност комисията научава за това 12 години след като схемата вече е прекратена. И още повече, имайки предвид, че това е еднократен акт с ограничено действие, е, предназначен за определен брой граждани, то и производство за нарушение е, срещу Ирландия не изглежда уместно по-настоящем. Е, макар и да е ясно от доклада на омбудсмана, че господин Бърн и неговото семейство са пострадали, поради това, че не са получили права по схемата на всеки случай едно производство за нарушение би било насочено срещу държавата членка, което само по себе си не води до преки последици за граждани физически лица, било е, то е, е, от някакъв санкционен характер за държавата членка или по обещетение за вреди за гражданите. Това е становището на комисията. Господин Хигинс, благодаря госпожо председател, благодаря секретаря за това, че прие да даде ход на, на петицията. Е, позволете ми е, да ви кажа, че когато риболовният кораб, собственост е, на семейство Бърн, е попаднал на подводни скали през октомври 1981 година, семейството е останало, госпожа Бърн е останала да отглежда 8 деца без средства за припитание. Е, по-късно, когато е въведена схемата, тя не е широко огласена. Е, публикувани са съобщения само в специализираната е, риболовна преса. Госпожа Бърн не е могла да, да чете специализираните риболовни издания. Имала е да отглежда 8 деца. Е, когато схемата, казвам, е била огласена, тя е била огласена ограничено и е, семейство Бърн не е могло да научи за нея. Когато господин Бърн се обърна към мен, е, аз направих необходимите постъпки, но за съжаление бе вече твърде късно. В резултат от което аз се обърнах към госпожа Орайли, тогава омбудсман на Ирландия, и тя препоръча е, обещетение в размер е, на близо 250 000 евро за семейство Бърн. Тогавашното ирландско правителство отхвърли е, тази препоръка и до тогава все така е отхвърля. Това е докладът на омбудсмана, обемист аналитичен експертен документ, който е недвусмислен в своите констатации. Няма да ви отнемам време, само ще споделя четири от констатациите. Семейството е било неблагоприятно засегнато от решението да се откаже компенсация по схемата. Начинът по който е разработена схемата е противоречал на е, добросъвестната е, справедлива е, администрация. Имайки предвид, че това е еднократна мярка, е, тя не е била правилно и достатъчно огласена. На лице са недвусмислени данни за неправилна административна процедура и деловодство. Това няма нищо общо с Европейската комисия. Разбира се, това е въпрос, който може да се обърне единствено към ирландското правителство. Аз е, в качеството си на член на националния парламент общувам е, с националния ирландски омбудсман от самото начало – и до сега не познавам препоръка на ирландския омбудсман да е била отхвърлена. Впрочем, с изключение на още един такъв е, случай, в който омбудсманът всъщност е, е, бе неизправната страна. Случаят не е такъв, това е сериозен, неоспорим доклад и неприемането на неговите констатации са посегателство срещу самата система. Да не говорим, че става дума за съдбата на бедна вдовица, е, която от години търси справедливост. Благодаря. Благодаря ви, господин Хигинс. Господин Галахер има думата. Не желаете ли? Мистер Валеза, Господин Валеза, кратък въпрос. Защо точно е отхвърлен докладът на омбудсмана от ирландското правителство? Какви е, мотиви е дало ирландското правителство? Микрофон, моля. Въпросът е напълно, напълно уместен. Причината е такава, че цялата документация по схемата бе получена по изрично искане на гражданин за достъп до информацията. А, поначало тази схема въобще не е трябвало да бъде въвеждана. А, тя е въведена на, на негова глава от, съвия, от самия министр. След това 75% от целия бюджет по схемата а, а, са били изплатени на двама от избирателите на въпросния министр. Определен е срок за, за подаване на документи за схемата, и след това са се опасявали, че ако удовлетворят молбата на госпожа Бърн, всички останали е, молбоподатели, не знаели до тогава за схемата, е, биха поискали е, обещетение, което би отворило така наречената котия на, на, на Пандора с неизчислими разходи за бюджета на страната тогава. Yeah wo wir, ähm, was soll ich sagen, etwas äh, fast hilflos daneben stehen. Die Geschichte, die Geschichte ist an und für sich unglaublich. До някъде сме свързани ръце в случая. Това е един невероятен разказ. Е, има, има директива, им, има, има регламент, има нарочна уредба на, на един економически отрасъл. След това се предприемат някакви мерки, които не се огласяват в достатъчна степен, така че заинтересованите всъщност не могат да получат достъп. Хора, разполагали с вътрешна информация, са получили недължимо предимство какво, какво да направим ние? Според Европейската комисия, какво трябва да бъде основанието? Колко по-зле трябва да станат нещата, за да се започне производство за, за нарушение на договорите срещу Ирландията? Това е невероятно. Какъв Европейски съюз сме, ако е, е извършено е, такова е, посегателство, въвежда се правило за освояване на, на финансови е, средства, е, които не стигат до правоимащите? Такива неща в Африка може би стават но не и в Европейския съюз. Как, как, как да помогнем на, на този е, вносител на петиция? Какво трябва да стане, за да се образува производство срещу Ирландия? Комисията може ли да каже нещо? Благодаря, госпожо председател. Е, тук не става въпрос за някакъв прак, за някакъв критерий. Просто процедурата е, или производството за нарушение е предназначено за това. Дадена държава членка, нарушаваща европейското законодателство, да преустанови тази практика – е, няма оценка дали поначало въпросната схема на ирландското правителство съответства на европейското законодателство, тъй като тогава, когато тя е действала, тя не е била известна на Европейската комисия, така че чисто процесуално производството за нарушение някакси е, е неприложно. Е, няма, няма срещу какво е, да, да настояваме пред ирландската страна. Тя няма какво да преустанови, тъй като схемата вече я няма, така или иначе. Що се отнася до вносителя на петицията, не знам дали съгласно ирландското законодателство той би могъл да се позове на други средства, евентуално на съдебна защита, но, но производство от страна на Европейската комисия някак е, е, не е приложимото средство в случая. Господин Хигинс. Благодаря ви, благодаря ви, колеги, за подкрепата и за уместните въпроси. Позволете ми да кажа какво искаме всъщност ние. Искаме справедливост за тази вдовица, изгубила съпруга и сина си и средствата си за припитание. Искаме нашата комисия по петициите да се обърне с послание към ирландските власти и, и лично към бившия министр на, на морската политика да изрази категоричната си неудовлетвореност от това, че една разумна препоръка на ирландския омбудсман за изплащане на 250 000 евро на, на пострадалата вдовица се пренебрегва и да се поиска от ирландското правителство да погледне сериозно на становището на нашата е, комисия, в смисъл, че е, препоръчаната от омбудсмана сума е, следва да се изплати незабавно. Ако не възразявате, колеги, можем да приемем предложението на господин Хигинс, да пишем на ирландските власти – и да поискаме да намерят решение на, на въпрос. Така, значи не приключваме случая, докато не отправим послание към ирландските власти. Благодарим на вносителя на петицията. разпред. Да. Благодаря, госпожо председател. Ако сте съгласна, може би да се върнем към онези точки от дневния ред, които бяха отложени поради моето отсъствие. Може ли да се върнем към съответната точка на дневния ред? Нямаме, казвам председател. Така, още с такъв случай ще... Окей. Okay. Bueno, señor Valesa Така, сега повтарям за господин Валес. Опитах се да кажа дали не бихме могли да се върнеме към точката, която беше отложена, преди да минеме към представенето на проучването за Европейска гражданска инициатива, тъй като изчерпахме а, точките, които бяха записани в дневния ред. Аз съм тук, но ако смятате, че трябва да отложиме моята точка, можем да я отложиме. Сега, всъщност, а, отложихме тази точка по ваше искане така че, ако искате, можем да го, да го обсъдиме, защото няма да бъде една много дълга дискусия. Добре, госпожо председател. Две-три две, минути просто. За, в протокола от 16 декември е записано мнението, което на някои депутати с резерви. Става дума за посещението, знаете. От, от друга страна, не знаеме откъде идва този работен документ. Това въобще не е документ на мълцинството, това е един документ от 12 страници, който не би трябвало да бъде включен в, към, като приложение. Аз за това ви предлагам да изтеглиме този документ и да приемем протокола в вида, в който е. Мистер Яро. Господин Яр или господин Валеса? Не, прав е, прав е, подкрепяме го. Ние сме, споделяме неговото мнение. Добре. Но миналият път, миналият път решихме да включим този, това мнение, което е по-различно от официалното в приложение. Така че There is a, problem in the title. Има проблема в заглавието, всъщност, но самия документ както казах. Не. Не, не, всъщност про- проблем... Не, не заглавието поставя. Създава проблем, госпожо председател. Всъщност става дума за едно мнение на малцинството, срещу което нямаме нищо против по принцип, но там е включен и един работен документ от 14 юни 2013 година, който няма нищо общо с становището, малцинственото становище. Така че аз нямам нищо против да оставиме мал, малцинственото становище, но в никакъв случай не трябва да включаме и работния документ. Значи, Да, да, да. Пра... Значи трябва да включ... значи, е, включваме становището, но не и работния документ. Agree? Съгласни ли сте? Госпожо председател, Кала си тук. аз и господин Булон ви съобщихме, че е, становището на малцинството трябва да се включи или да се приложи към протокола, но не и работния документ. Нещата са ясни, добре. В такъв случай минаваме към следващата точка от дневния ред. Точка втора. Приемаме протокола и Минаваме към следващата точка, девета, представяне на проучване на Европейската гражданска инициатива. Дам думата на госпожа Марта Балестерос. Която ще ни представи проучването на PowerPoint. Добър ден! Аз, Марта, аз и моята колега Емануела Канета Работиме в милио, което е всъщност фирма, консултантска фирма, която работи с европейските е, институции и предоставяме съвети, свързани с основните е, права. Целта е да ви представим едно изследване относно Европейската гражданска инициатива един, една тема, която е ключова, от огромно значение за Европейския парламент и за Европейския съюз като цяло. Европейският парламент а, ни натовари с а, изследване на Европейската инициатив, гражданска инициатива, нейната ефективност а, за участието на гражданите в изграждането на демокрацията в Европа, по какъв начин се организира целият процес, този инструмент достатъчен ли е, целесообразен ли е, достатъчен ли е, успява ли да а, а, накара Европейската комисия да предприеме действие или е необходимо нещо друго. Европейската комисия потвърди, че на 20 марта комисията ще излезе с съобщение относно първите резултати от Европейската гражданска инициатива. другата седмица нататък ще бъдат организирани изслушвания, обществени изслушвания и комисията разполага с три месеца, за да извърши оценка на европейските граждански инициативи, които са проведени до сега и да реши дали трябва да бъдат предприяти допълнителни мерки. Така че Комисията трябва да излезе с становище. Комисията не е, е обвързана с е, действие, но задължителни действия. Месец е, е, след е, въвеждането на инициатива бе направено едно междинно проучване. Резултатите са включени в изследването. Така че ние успяхме да направим един обширен и всеобхватен преглед относно функционирането на Европейската граждани инициатива. Разбира се, и за бъдеще тази инициатива ще, ще бъде разглеждана и обсъждана от парламента, независимо дали ще става дума за петиции или не, независимо дали те са получили необходимия брой е, подписи. Сега Целта е първо да видим каква е целта, методологията и какви са постигнатите резултати. Целта на изследването е да идентифицираме е, препятствията пред е, инициирането и осъществяването на Европейската гражданска инициатива. Целта е да видим какви решения на проблемите биха могли да бъдат намерени и да излеземе с препоръки относно функционирането на Европейската гражданска инициатива. Бе извършен анализ на много информационни източници по въпроса. Свързахме се с различни заинтересовани страни. Свързахме се също така с 17 организатори на граждански инициативи и обсъдихме с тях евентуалните решения на възникналите проблеми. Те споделиха с нас препятствията, с които се сблъскват в, на различните етапи на осъществяване на Европейската гражданска инициатива. Също така обсъдихме проблема с европейските институции, европейски деп... евродепутати, представители на секретарията, на вашата комисия на Европейския економически и социален комитет е, и всичко, е, всичко това бе обобщено от един екип експерти по въпросите на активно участие в създаване на демокрацията. Е, моята колега ще ви представи постигнатите от нас резултати. За по-малко от месец успяхме да получиме много интересни резултати, които ще ви представя в подробности. Обсъдихме с организаторите на европейски граждански инициативи, различните а, етапи. И сега ще, ще, на които ще се върна по-късно. Сега пър, първия проблема, който беше посочен от а, организаторите на, на граждани, на гражданските инициативи като препятствие беше е, отговорността на организаторите на, на, на, на практика не, не, не, не съществува а, е, някаква, някакъв орган, който а, е, да, който да е отговорен, а всъщност а, е, няколко граждани се събират и поемат от, от, отговорността за защита на личните данни на участващите в съответните инициативи. Много тях посочиха трудностите, в които, с които се сблъскват при защитата на данни на хартиен носител. На, на второ място липсата на видимост и на прозрачност начина по който се из, извършва контрол върху точността на информацията. И третата точка беше самата така пряка демокрация и пряко участие в изграждането на демокрация? Достатъчно ли е? Има ли по-добри начини за постигане на резултати? Всичко това е свързано и с самата структура и начина по който бе е, създадена и се прилага Европейската гражданска инициатива и разпоредите на член 11. Сега, първата трудност е как е, да се предприеме подобна инициатива и къде да се намерят е, партньорите, които да участват в а, е, създаването и осъществяването на подобна инициатива. Някои смятат, е, че трябва да се създаде платформа, платформа дори която би могла да бъде създадена от Европейския парламент, която да е, служи като е, място, където разрешите партньори да е, влезат в контон. Второ, е, финанс, финансирането Счита се, че е, финансирането на подобна инициатива е, е че сум, сумата е порядък от 1 евро на подпис, което означава, че е, са необходими средства за набиране на средства, така че едно от трябва да се потърси система за финансиране национално или европейско равнище и съответно да се намери и система за възвръщане на средствата в последствие. Реклама и видимост. Всички отчитат помощта на службите на комисията, но също времено самите организатори, които се считат които не са професионалисти, казват, ние сме само обикновени граждани, призовават към а, допълнителна помощ от страна на службата. Също времено те а, ни обясниха, че са необходими много, много, много средства и много усилия, за да се обясни на обществеността, що е гражданска инициатива и че същевременно са необходими усилия за да обяснат съдържанието на специфичната своя инициатива. Много от тях споменаха, че ето избирателната кампания на Европейския парламент може да послужи като модел или като пример за начина по който да се провеждат в бъдеще европейски граждански инициативи. като тази кампания може също така да бъде използвана за като платформа за организаторите на е, е, граждански инициативи да станат по-популярни сред обществеността. И още един проблем, свързан с регистрирането на съответните инициативи, които обаче трябва да почиват на даден, на дадени критерии. След това съответната инициатива бива регистрирана от Европейската комисия и след това започва самото събиране на а, подписи. С регистриране на Европейска гражданска инициатива а, трябва комисията да бъде призована да е, задейства процедурата по е, силата на разпоредбите залегнали в договора. Това изглежда, че обаче е доста неясно и недобре е, разбрано от обществеността. И това става ясно от първоначалните, първите инициативи, които бяха поети. В най-скоро време ще имаме и решения на Европейския съд по заведени процедури и те също ще бъдат взети предвид при организирането по-нататък на европейски граждански инициативи. Процедурата е двоетапна. Значи първо самата инициатива трябва да бъде регистрирана и след извършване на подробен анализ от комисията, комисията решава дали да даде по-нататъчен ход. организаторите споделиха, че не винаги са наясно с естеството на проверките, които се извършват от комисията. нещо, което ние ще направиме в окончателния доклад. Трябва трябва набързо да споменем въпроса с превода, защото организаторите на гражданската инициатива са длъжни да осигурят нейния превод. И това е също едно от условията на комисията и това е в тежест на уния, които организират е, ЕГИ. Трябва да се, осигурят, да се осигури превод най-малко на 7 езика. И така, след регистрирането на инициативата, организаторите могат да създадат система, за събиране на подписи онлайн. Или само онлайн, или наживо, или и двете. Значи трябва първо да се създаде тази система за подписи онлайн. Тази система също трябва да отговаря на редица изисквания, описани в правилника, за да може да отговори на критериите на комисията. И именно на този етап е свързан с доста много пречки от техническо естество. В момента няма да се спирам на тях. Но струва си да се спомене, че комисията предложи услугите си, за да може да помогне за преодоляването на трудностите на този етап от работата. А това също така е свързано с факта, че а, съответните страни членки трябва да сертифицират системата в съответствие с, а, своите а, правила, което също отежнява работата на организаторите на инициативата. И накрая, след като е регистрирана инициативата, започна на събирането на подписи, онлайн системата е сертифицирана, организаторите а, набират необходимия брой подписи и тук може да разгледаме а, малко по-внимателно съответните точки. Е, може да споменем някои други пречки и трудности на този процес. Първите са свързани с срока за събиране на подписи. Този срок е 12 месечен и много организатори на граждански инициативи смятат, че този срок е много кратък. Друг проблем е свързан с минималният брой на подписите, които се изискват. Трябва да се съберат подписи най-малко в 7 различни страни членки, за да се отговори на е, условията за признаване на европейската инициатива. И те в, в едно приложение към регламента са изложени тези изисквания. И а, е, за много от е, заинтересованите страни обаче тази система с не работи достатъчно добре, е, когато се прилага в различни страни членки с различен брой на населението и не е лесно да се преброят тези подписи в различните седем страни членки. И накрая е, нещо във връзка с, събирането на подписи онлайн. Тук има изисквания за безопасност и така нататък, е, които трябва също да се вземат предвид. И така, да погледнем в малко по-големи подробности тези два аспекта на събирането на подписи. Има две изисквания. Прилагат се различните национални правила. Те са също така изброени в приложенията към регламента. И там се прави разлика между страните, в някои страни се изискват личните данни на подписалия, в други страни се изискват допълнителни данни. И това затруднява допълнително организаторите на инициативата. Те трябва да отговорят на националните изисквания. Защо е така? Защото много граждани не, не желаят да предоставят личните си данни. Е, особено като се има предвид скандалите във връзка с Националната агенция за сигурност на САЩ, е, хората все, са все по-деликатно, все по-чувствително се отнасят към този деликатен въпрос с личните данни. Вторият въпрос, ние го бяхме споменали, липсва единство в изискванията. В някои страни се изисква дата на раждане, адрес на подписали и така нататък, в други не се изисква. И е, това е свързано с е, разходи за организаторите. Те трябва да приготвят различни формуляри, по различен начин да подхождат и да се подготвят в различните страни. Някои от предложенията, които се предлагат, е преди всичко премахването на изискването от данните за е, документите за самоличност но трябва да се направи нещо, да се избегнат, разбира се, измамите, когато се набират подписи под една или друга инициатива, трябва да се гарантира безопасността, сигурността на това, което се представя. И второто, което е една крачка по-нататък, да имаме един единен формат за целия Европейски съюз, който да се прилага, така че организаторите на гражданската инициатива да го прилагат навсякъде. Има и някои други конкретни въпроси, свързани с изискването към личните данни. Както вече е, посочих, необходимо е да се изясни, изискването изискванията в този въпрос. И накрая, и така най-важният, е, големият важен въпрос за изискването за е, местоживеене. А И ако тук изискванията не са координирани, някои граждани на Европейския съюз на практика биват изключени от възможността да се присъединят към гражданска инициатива. Това въжи и за гражданите на трети страни, които пребивават в Европейския съюз. А в този случай не всеки очевидно е оправомощен да е, се ползва от правата си на европейски граждани. И сега накрая ще се спра на а, валидирането на подкрепата а, от съответните страни членки. Те се предават на страната, в която са събирани подписите онлайн, за да може страната членка да ги провери. И те издават сертификат, който изпращат на, на организаторите. И с този сертификат, с това свидетелство, те го прилагат и ако са изпълнени всички други критерии и условия на комисията, е, инициативата може да бъде регистрирана от нея. Когато става дума за проверка е, е, на данните, се сблъскваме с предварителните трудности, които аз ще изброих преди малко, поради различието на законните изисквания в различните страни членки. А, организаторите трябва да преодолеят тези трудности. И това е фактически крайният етап на изследването, с какви пречки се сблъскват организаторите на гражданската инициатива в различните страни членки. И стигаме до последната, последната точка внасенето на искането за признаване на европейска инициатива от организаторите в Европейската комисия. И тогава се организира първото изслушване, с което започва следващият етап на живота на гражданската инициатива и евентуално нейният успех. В нашия окончателен доклад през май ще се опитаме да изясним дали съществуват и други предварителни трудности и проблеми, пред признаването на подобни граждански инициативи и тяхното по-нататъчно, по-нататъчен живот. Готова съм да отговоря на въпроси, ако има такива. Председателката. Благодаря. Благодаря за вашето проучване. Благодаря за това, че го представихте пред нас. А сега можем да изслушаме госпожа Курпис, представителка на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожа председател и госпожа Канета, за презентацията. Европейската комисия приветства това изследване, възложено от Европейският парламент за Европейската гражданска инициатива и уросите от нейното прилагане. Очакваме резултатите от окончателния последният етап от проучването, който ще обхванат, които ще обхванат целият цикъл. И когато бъдат представени, ще има най-малко една европейска а, гражданска инициатива, която ще вече бъде приета от а, Европейската комисия, може би даже не само една. Вече има и други европейски инициативи, които стигат информация до нас, че претендират, че са събрали достатъчен брой подписи и искат да бъдат одобрени от Европейската комисия. Вероятно те ще бъдат внесени за одобрение в скоро време. Европейската комисия също приветства и други подобни инициативи. Например, въпросникът на Европейския омбудсман – Всички тези стъпки ще подпомогнат анализа на, е, е, за това как е, се прилагат възможността за европейски граждански инициативи, какви са полуките от тяхното прилагане и какво може да се направи във връзка с регламента за тях. Този доклад ще бъде подготвен и оповестен от комисията до 2015 година. За сега Европейската комисия смята, че Европейската гражданска инициатива е все още прави първи, все още прави първите си крачки и е трудно да се оцени какви са плюсовете и минусите на нейното прилагане, но свидетели сме на нейните първи, първи успешни стъпки, регистрирани одобрени инициативи, които са вече изпълнили изискването да съберат над 1 милион подписа в най-малко 7 страни членки. Това значи, че вече те са получили подкрепа от 500, 5 милиона, над 5 милиона европейски граждани, което е ясен знак за това, че европейските граждани вече знаят за съществуването на тази възможност. И това е важен резултат от водените разисквания в цяла Европа, които ние поощряваме. Дори една или друга инициатива в крайна сметка да не успее да събере необходимия брой подписи, все пак подобни инициативи няма да се окажат безполезни. Те подпомагат е, общоевропейския дебат по въпроси, които е, европейските граждани взимат при сърце. Европейската комисия взима за сведение досегашните резултати, изложени току-що пред нас от две от авторките на изследването, така че не е време сега да отговарям подробно и пряко на всички подигнати проблеми. Ще се спра само на четири въпроса. Първият се отнася до членовете на комисията, в, в която трябва са представени седем различни страни членки. Идеята според мен е много добра. Да се създаде платформа, за да могат граждани от различните страни, европейски страни членки да се обединяват в подкрепа на една или друга гражданска инициатива. Защото организирането на европейските граждани по този, по този начин е нещо, което не е лесно. Иска се много усилия и много активно, голяма, висока активност от гражданите, от страна на гражданите. Дори като се има преди помощта, която им се оказва на гражданите, все пак не може някои други институции да организират инициативата вместо нейните инициатори. Те трябва сами да свършат тази работа. Чука се някои критики относно това, че трябва да инициативата да бъде подкрепено от граждани на 7 различни страни членки. Някои като че ли се плашат от това изискване. Знаем, че от една страна е трудно да се намерят ангажирани, активни граждани в 7 различни страни, които ще участват в една 12-месечна кампания. От друга страна, ясно е, че това е, е предварително условие. Трудно можем да си представим, че една комисия ще може да събере един милион подписа, е, от, ако не са намерени е, граждани, които подкрепят инициативата в поне 7 страни членки. Тоест, е, за да имаме е, комисия, е, в която участват 7 представители на 7 страни членки, това е важно предварително условие, което до голяма степен гарантира по-нататъчният успех на гражданската инициатива. Това първо. Второ, въпроса за финансирането. Трябва да кажа, че никъде не съм видяла а, един, че в числото 1 милион евро. Нещо, което се спомена във връзка с гражданските инициативи. Нямам цифрите при себе си, нямам данните при себе си, нито пък ги знам на Изуст. но те са качени на нашия вебсайт. Мисля, че за инициативата право на вода имаме нещо към 100 или 160 хиляди евро за неговото финансиране. А, но казвам ви го това, доколкото си спомням. Разбира се, колкото повече пари има, толкова по-широка кампания и активна кампания ще може да се води в подкрепа на инициативата. Не мисля, че Един милион евро ще трябва да бъде абсолютно необходимо предварително условие за успех на една или друга гражданска инициатива. Комисията е готова да предложи безплатно услугите си за събирането на подписи онлайн. Процесът на сертифицирането, одобряване на инициативите също е абсолютно безплатен. И още нещо, което съм отбелязала. За първи път е, чувам този доклад, е, така че не на всичко мога да реагирам веднага. Социалните, е, социалните сайтове, разбира се, също са безплатни, а те могат да се използват и третото, което искам да спомена, това е унифицирането, уеднаквяването на правилата за подкрепящите инициативата. Предложението на комисията е именно за унифицирано, за единен, за единен формуляр. Тоест, едни и същи изисквания да има към всички, които подписват инициативите, в независимо в коя страна членка. Става на нея, които подписват декларации в подкрепа на инициативата. И е, това, разбира се, изисква промени в съответните е, законови подсъдовни актове в съответните страни членки, защото в регламентът е, се казва, че изискването към данните се определя във всяка случай от страната членка, чието граждани са подписалите. И това е само по себе си представлява една пречка, защото в някои страни членки изискваните са едни, в друга други. Изискват документи за самоличност и други данни. Подобни документи за самоличност обаче нямат онези, които са пребивават в страната, законно пребивават в страната, но не са нейни граждани, например. Или пък, е, когато граждани на европейска страна членка пребивават в друга страна членка, също се срещат, сблъскват с трудности във връзка с изпълняване на това условие за личните данни, които трябва да предоставят, независимо от това, че те, разбира се, имат пълно право да подкрепят една гражданска инициатива, независимо от това, че те не могат да се ползват от това право, ако изискванията ги безпрепятстват. И затова ние настоятелно изискваме тези условия да бъдат уеднаквени. Благодаря. Yes, thank you very much. Благодаря. study or for the draft report. Um, I'm very happy that we asked for... Да, благодаря ви. Е, благодаря ви за изложението. Е, ние сме много удовлетворени вече от това, което е, на междинен етап докладвате. Можем с интерес да очакваме и крайния резултат от работата ви. Вие, вие вече много, много богат е, е, съдържателен материал сте е, натрупали. За нас е много важно да си даваме сметка, че тук нашата европейска гражданска инициатива е без аналог в света. Ние за първ път създаваме наднационален инструмент за участие на гражданите няма, няма опит. Очевидно е. И, и ще трупаме знания и, и опит по пътя. Ето защо това проучване е толкова важно и, и, и толкова по. Добре е, че, че можем да констатираме и да преодоляваме препятствията по пътя към 2015 година се предвижда пълен обзор на, на процеса и а, много от а, предложенията, които вече са на лице, е, ще е, ни бъдат от полза. Но има и неща, които могат да бъдат направени веднага. И да ви дам е, един пример. Вие споменихте изискването за специален подпис. Европейската комисия искаше да въведе една уредба. Така искахме и ние. Една единна. Тоест, е, когато има гражданска подписка, е, да се въведе единен формат на, на гражданските списъци. Обаче започна се. Е, в съвета едни казаха това, други казаха онова, Румъния, пък Италия и, и така или иначе не се стигна до, до един, един уред. Беше торпилирана до някъде тази инициатива. Нали? Става дума за европейска гражданска инициатива, не за национална. Така че няма нужда държавите членки да си въвеждат някакви свои изисквания. Нали? Да има общо европейска уредба. Много от нещата, много от проблемите, на които се натъкваме, могат да бъдат преодолени е, само с тази е, стъпка. Е, юли месец миналата година, например, Люксембург каза, не ни трябват някакви е, номера за, за самоличност, е, някакви карти за самоличност, да се заличи това изискване. Да заличи се. След това Испания е, вика, е, ма ние пък искаме, значи е, за Люксембург може без, е, Испания настоява с... Значи не може човек да е европейски граждан и просто да се подпише. Не, той първо трябва да каже, чакай сега, аз съм европейски граждан, обаче първо съм французин или пък първо съм испанец и да видим какво ми иска Испания или Франция, за да се оформи. Е, това е... И, и, и повечето проблеми, примерно за софтуера, се, се появиха именно от, от това ненужно комплициране на нещата. Значи човек, ако се въведе като румънски гражданин, му се появява един формуляр, ако е британски гражданин, му се, му се появява друг формуляр. Така, е, е, така, така не може. Наистина, наистина трябва да се изработи единна, единна уредба. Проблемът обаче е, че е, държавите членки не, не желаят И, и, и трябва да се работи в момента, в който те се споразумеят, нещата могат да се променят по делегация на, на комисията. Много неща могат с такива делегирани актове да станат. To allow initiatives to set their own starting. После, една много, много, един много друг е, важен въпрос е инициативите да могат да определят собствената си начална дата. 12 месеца е кратък Срок твърде е кратък, макар и хората да се съобразяват. Поне да можем да кажем на хората, е, започва този 12-месечен срок да тече от тогава нататък. А сега това не е възможно. Е, гражданската инициатива не може сама да определя е, стартовата си дата, трябва да чака комисията да уведоми за това от кога и се броят 12 месеца и те първа те трябва да почнат да се подготвят, да търсят медийно внимание. Нали? дребни неща на глед е, могат значително да подобрят нещата. Това, което на мен много ми допадна е начина по който сте структурирали доклада си, е, и аналитичната част, препятствия и решения. И особено за, за членовете на, на Европейския парламент. Знаете, едва ли всеки ще се запознае с целия доклад от, от край до край. Мнозина по-скоро ще насочат вниманието си към пречки и, и решения. Е, и, и това ще бъде добре. Сърдечно ви благодаря за работа, която сте подхванали и ви желая какво, какво да ви кажа, вдъхновение. Вдъхновение ви желая и, и вдъхновение, и успех. Уверявам ви, вашият доклад ще намери своите читатели. Благодаря. Да, благодаря, господин Кантес. Благодаря. Госпожо председател, ще бъда съвсем кратък. И слушах по-голямата част от изложението по проучването. Дължа благодарност на неговите автори. Позволете ми няколко кратки бележки да, да, да изразя най-малко съгласието си. От Лисабонския договор на, на сам, който предвижда тази възможност за граждански инициативи, до ден днешен, всъщност тази възможност не е добре позната. У нас, например, в Гърция определено е, трябва да се популяризира е, възможността. Вероятно, е, защо не? Представителството на Европейския парламент или на Европейската комисия във всяка от държавите членки биха могли по-широко да популяризират. Те разполагат с техническите средства. И в интернет определено трябва да се е, направи една кампания, една популяризаторска кампания, е, за да е, се опознае добре тази възможност. После, пак по проучването и по регламента. Когато обсъждахме регламента, стана ясно. Когато става дума за, за инициатива, Тя най-вече се натъква на бюрократични спънки, на непригодни срокове, от гражданите подели някаква инициатива, се изискват какви ли не административни формалности, докато в един момент е, жалванията им, е, добрите им идеи, дори ако щете, вече са загубили актуалност, защото е, е, е пропиляно ценно време. И трябва да си зададем въпроса дали наистина не трябва да се направи нещо. Всички тези дребни пречки да бъдат премахнати, за да може да се реагира по-оперативно. С оглед на текущите проблеми. Нали, всички, всички тези бюрократични спънки всъщност обесърчават и, и лишават една ценна инак инициатива от нейната полезност и актуалност. Беше, беше интересно това, което каза представителят на комисията. Ако гражданите дори под формата на някакви пилотни проекти не виждат ефект от инициативата си, те, те, те не биха повторили опита си. Тук в крайна краща става въпрос за гражданска законодателна инициатива. Нали? Инициатива отдолу, която разбира се няма задължителен характер. Е, крайните резултати ще зависят от отзивчивостта, от чувствителността на, на комисията, от способността и да реагира бързо на, на събитията. Европейската комисия, другите институции на Европейския съюз са проявили такава една отзивчивост, да кажем в даден случай, започва да се говори за нея, излиза се с а, текстове, всичко стига до законодателно предложение на, на комисията и това отдолу нагоре. Благодаря. Никой друг не поиска думата. Можем да приключим по тази точка от дневния ред. Още веднъж благодаря на авторите на изследването за работата и за експозето, което аз също смятам за много полезно. Следващата седмица всъщност ще се проведе първото публично изслушване, изслушване на граждани и ще имаме е, предвид е, вашите препоръки. И разбира се, вашето проучване ще намери своя практически ефект. Докладът ви е, е още междинен. Към, към края на този процес аз се надявам е, да можем да взаимодействаме по-ефикасно с Европейската комисия за реализирането на тази възможност за граждански инициативи. Благодаря на всички ви и с това закривам заседанието.